Колеги, riprendiamo ла седу. Колеги, подновявам за днешното заседание. И така, преминаваме към третите страни и борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Имаме първи кластър сега по време на втората ни сесия. Това е борба срещу трафика на хора в светлината на организираната престъпност. Ще дам думата на Мирия Василядо, координатор за борба с трафика на Европейския съюз, която ще представи борбата срещу трафика с хора. Преди да дам думата на госпожа Василядо, искам да направя едно съобщение. След няколко минути ще трябва да изляза. Трябва да се върна в Италия. Утре сутрин ще бъда в съда ще бъда разпитвана от съдя, защото преди две години Рина, предполагам, че го знаете, това е име, това е един от а, кръстниците на италианската мафия. Та преди, пред полицията преди две години, той ме заплаши, а, че ще ме убие. Така че утре ще бъда в съда, ще дам показания за тази заплаха срещу живота ми. Ще взема самолет сега ще отида в Милано и утре сутрин ще бъда пред съда. Ще се върна вечерта в Брюксел. Искам да се извиня на госпожа Василядо, няма да мога да остана до края, защото трябва да се ева пред съдия да бъда разпитана. И така. Разбира се, нали, аз съм гражданска страна по този иск срещу него, срещу Тоторина. Започва дебата. 15 минути за представянето ви госпожо Василядо, и след това ще се даде думата на всеки един от колегите. Имате думата, госпожа Василядо. Много ви благодаря. Благодаря, че ме поканихте във вашата комисия. Многократно съм била на изслушвания в Европейския парламент последните две години от назначаването ми до сега. За първи път съм във вашата комисия, така че благодаря ви за поканата. Благодаря ви, госпожа Алфано. Европейският парламент изигра изключително важна роля за сформирането на отговора на Европейския съюз на трафика на хора. Това доказва, че когато има ясен ангажимент, когато има политическа подкрепа, е, нещата могат да се задвижат и да имаме по-цялостен отговор. Мисля, че това е отговор, който в крайна сметка ще промени живота на жертвите. Искам да благодаря на госпожа Аяла за тематичния доклад. Много добре си сътрудничихме с нея. Благодаря ви, госпожо Аяла. Ще започна с основните факти. Искам да не забравяме, че когато говорим за трафика на хора, това е нещо, което може да се случва на съседа ви. Това може да е нещо, което се случва в квартала ви. И това е съвременното робство. Това е нарушаване на личното пространство, свобода, достоинство и сериозна организирана престъпност. Да ви разкажа за мащаба. Международната организация на труда преди 6 месеца излезе с данни за периода 2002-2011. Там се говори за около 21 милиона жертви на принудителен труд по цял свят. Около 5,5 милиона от тези 21 са деца, а около 880 хиляди от тях се намират в Европейския съюз. Какво правим в Европейската комисия? Започнахме един пилотен проект за първи път за събиране на данни на европейско ниво. Във вашата комисия вие най-вероятно сте запознати колко трудно се събират данни за престъпността и особено на такава скрита форма на престъпност и как тези данни не винаги са много надежни. Но посоката е такава. Работим в тази посока да гарантираме данни, които да са по-надежни и които да бъдат събирани из цяла Европа. Какви са нашите констатации? Между другото, доклада ще бъде публикуван следващите няколко месеца. Так, констатациите са, че 76% от жертвите са жертви на сексуална експлоатация, 2010 година говоря. Останалите проценти са жертви е, на принудителен труд, т.е. 14%, принудително просене и е, домашни слуги. Останалите проценти. Голямата част това са жени и де, е, млади момичета, 79% от жертвите, а мъжете са 21%. 3% момчета, 12% момичета. Какво е важното тук? увеличава се броя на лицата, които са жертва на вътрешен трафик. Знам каква е темата ни днес, тя е за трети страни, но не бива да забравяме, че вътрешният трафик продължава да съществува, т.е. европейски граждани, които стават жертва на трафик вътре в Съюза. Голямата част от жертвите, които са от трети страни, идват от Нигерия и Китай. И това отговаря и на данните, които получихме от ООН. Данните, що се отнася до качество и, и, и видове данни, повишават своето качество от 2008, когато започна събирането на данни, до 2010, за което говоря сега, така че сме на прав път. Имаме и една директива за трафика на хора, ще се говоря за нея по-късно, където се казва, че националните докладчици или еквивалентни механизми сега имат задачата да събират такъв тип данни. Трафикът на хора е много а, сложен феномен, който е трансграничен за да ви покажа за какво говорим. Говорим за хора, които се продават за секс, за а, принудителен труд в земеделието, в строителството, в текстилната индустрия или стават дом, домашни слуги. И списъкът е много дълъг. Някои от тях се продават за органи, нелегални осиновявания, принудителни годежи и така нататък. Освен това, знаем, че това е тип престъпност, където държавите членки не могат да действат сами и където са необходими действия на европейско ниво. Държавите членки го съзнават. Това може да бъде видяно и в амбициите на тази директива, която приехме. Е, ще ви дам общи, общи насоки за това какво прави Европейския съюз като политика, като финансиране и насоки. Що се отнася до законодателството, имаме директива от 2011 година за превенция на трафика и борба с трафика. И това е първата мярка от наказателно-правен характер по Лисабонския договор. Т.е. това е нещо много интересно. Какво се прави тук? Хармонизира се дефиницията на този престъпен състав, дават се съответни разпоредби за съдебното преследване на трафикантите, както защита и подкрепа. Това е законодателната част. Сега, що се отнася до политиките, ще говоря пак за тях по-късно, но сега имаме европейска стратегия за изкореняване на трафика на хора за 5 годишен период от 2012 до 2016 година. Тя съдържа 40 действия, които вървят ръка за ръка с директивата. Освен това имаме заключения на съвета, които бяха прияти през октомври 2012 година, където се дава политическа подкрепа и се приканват държавите членки да направят така, че да има навременно транспониране на тази директива. Имаме и финансиране. През годините Европейската комисия е подкрепила различни проекти за борба срещу трафика. Миналата година събрахме всички проекти на комисията и установихме, че има 11 генерални дирекции, които финансират проекти за борба с трафика. Можете да откриете тези проекти на един вебсайт, който е точно за тази цел. От, това са проекти от 2003 на Сетне, финансирани от различните служби. Така че имаме конкретна програма в Генерална дирекция вътрешни работи за борба с организираната престъпност и САК – освен това има и други инструменти, като например общата програма Солидарност и управление на мигрантските потоци, насилието срещу жени, деца и така нататък, програмата Дафне, след това за предоставянето на обежище и много други. Исках само да ви покажа, че трафикът на хора е форма организирана престъпност, но има и много други измерения, които можем да видим в тези възможности за финансиране. Какво правим с тези проекти? Е, тъй като има много, ако погледнете уебсайта ни, ще видите, че през 2014 година смятаме да проведем един цялостен преглед на всички проекти, които сме финансирани, за да разберем откъде идва политиката и на къде се е насочила, за да можем да имаме по-голяма отчетност по отношение на нашето финансиране и доколко то отговаря на политическите ни приоритети. В тази директива за трафика на хора има един член, който е свързан с създаването на длъжността, която в момента заемам. Това е част от Стокхолмската програма. Първоначално идваше от тази Стокхолмска програма и след това бе записана в директивата. След малко ще говоря за това с какво се занимавам аз. Сега искам да кажа, че постоянно говорим за борбата с трафика на хора и това се говори във вашата комисия и в много други комисии. Опитваме се обаче да не говорим за борба, а за справяне с трафика на хора, защото не може само да говорим за борба и съдебно преследване. Трябва да гарантираме превенция, защита и подпомагане на жертвите. В Европейската комисия а, направихме следното, за да има по-последователен подход – 17 служби на комисията сме поканили. Имаме една обща група между тези 17 дирекции, които биват най-различни правосъдие, обучение и така нататък. И всички те подпомагат разработването на тази рамка. Над 30 вътрешни консултации са проведени, в които сме участвали, като целта винаги е била да има последователност в различните политики. Нашата стратегия е, има пет основни чест, части. Първо подпомагане на жертвите, превенция на трафика, намаляване на търсенето, също така, което е споменато в документа на госпожа Аяла, увеличаване на съдебното преследване, по-голяма координация и повече познания и по-добър отпор на трафика. Що се отнася до трети страни, държавите членки приеха втори доклад за прилагане на доклада за... на СВД за трафика на хора в чужбина. Много деликатен беше този, е, този доклад. Е, направили сме един списък от държави, в които има голям, е, голямо текучество на трафик и където може външната ни политика да работи по-активно. Външната ни дейност е приоритет вече много години по отношение на борбата с трафика и понеже искаме по-стратегически европейски подход, съвета по време на шведското председателство прие този доклад и сега всъщност ние вече сме изготвили втори доклад а, за прилагането на основния ни доклад, а, където има списък с тези държави, с които трябва да си сътрудничим. Европейската стратегия обаче се основава най-вече върху жертвите и защото се основава върху тях, сега сме подготвили и ще бъде публикувано съвсем скоро е, едно съобщение с ясна информация за жертвите и какви са техните права. Това бе представено в съвета, ще бъде публикувано и ще бъде преведено е, в националното законодателство през 2014 година. Създаваме европейска платформа на организации от гражданското общество, доставчици на услуги, които работят в трети страни и държавите членки. Тази инициатива ще започне през май-юни тази година. Освен това обръщаме внимание на търсенето. Търсенето на такива услуги, които се предоставят от жертвите на трафик. В момента има общ апел за, 2000, за, извинете, за 2 милиона и половина евро за проекти в тази сфера, като се надяваме това да допринесе към политиката ни 2016 година. Освен това, ще започнем една бизнес коалиция срещу трафика през 2014 година, като започнем работа с частния сектор. Говорих за гражданското общество, бизнес общността, частния сектор, Европейската комисия, международните организации и работата ни с парламента. Работим обаче и с агенциите по правосъдие и вътрешни работа. Миналата година по време на Деня за борба с трафика, който 18 е октомври, 7 агенции се събраха в Варшава и подписаха едно съвместно изявление, подписано от директорите на тези агенции, където декларираха желанието си да се справят с трафика на хора. В стратегията сега говорим за това, че този ангажимент трябва да се превърне в практика. Имаме контактни лица, които се срещнат на всеки 2-3 месеца, за да обсъдят действията си. Никак не е лесно това начинание, защото е, то посочва, че е необходимо по-голямо сцепление по-добро събиране на информация, така или иначе работим в тази посока. Сега още нещо по въпроси, които а, са свързани с мандата на вашата комисия. Най-притеснителните тенденции при трафика на хората са свързани с много ниския брой а, осъдителни присъди или въобще а, заведени дела. Третият приоритет на нашата стратегия всъщност е по-голямо съдебно преследване на трафикантите – Трафикът на хора е наистина доста добре печеливш бизнес. 32 милиарда долара, 27 милиарда евро са това годишната печалба на трафикантите. Така че трябва да отнемем финансовия стимул и да гоним тези организирани престъпни групи. Затова стратегията посочва значимостта на финансовите разследвания и това а, ще даде по-големи възможности за предоставяне на улики и свидетелства в съда, но ще намали финансовия стимул. Ще даде възможност за провеждане на а, успешни оперативни действия. Трансграничният характер на трафика, който е ясен на всички, изисква също така възможност да използваме и нашите финансово-разузнавателни органи на ниво Европейски съюз. Европейската комисия също така е, разглежда в момента възможността да видим дали престъпният състав изпиране на пари не трябва да бъде въведен на европейско ниво. И още нещо, което вече бе обсъдено във вашата комисия, има една директива за иземването, запорирането и иземването на е, имоти и постъпления от незаконна дейност, както и отнемане на печалби а, от такъв тип дейност. Още един феномен, който се обсъжда по-настоящем е въпросът с корупцията. Подготвяме антикорупционен доклад по-настоящем, който ще излиза на всеки две години, като първият ще бъде през 2013 година. Имаме от от Европол една оценка на заплахата от а, а, корупция и тероризъм и най-опасните групи са онези, които могат да контролират целия процес на трафика, които имат връзки на високи места и също така имат възможност да изпират постъпленията си. След това въздействие, политически цикъл за организираната престъпност. Единият от елементите, приоритет F, е точно този – трафик на хора. Интересното тук и обещаващото тук е, че Европол потвърди, че броя на изпратената информация от държавите членки се е удвоил от изпратените информационни справки от миналата година. Т.е. с 100% се е увеличила подавената информация. Огромно количество информация бе споделена между държавите членки и Европол и така, имаме необходим инструментариум, имаме политики, имаме възможности за финансиране. Надявам се, че имаме и политическа подкрепа, за да можем да отидем една стъпка по-нататък. Очаквам с нетърпение да продължа работата си с Европейския парламент. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря. Е, за жалост, е, нашата председателка трябва да отиде в Италия. Е, както чухте, вероятно, извинявам се от нейно име, Аяла Сенда иска думата първо. Да, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Василиадо. Аз приветствам разширеното сътрудничество за борба с трафика на хора. Директивата е, по нея се работи. Тя е транспонирана от всички и трябва да оценим как работи. след това трябва да помислим за стратегията 2012-2016, както и за нови действия, които вероятно ще бъдат необходими, за да можем да отбележим напредък в борбата с това зло. От една страна трафикът на хора за сексуално на експлуатация, това е първо и второ. Трафикът на хора които се използват на пазара на труда, принудителен труд да прилагат. Европейският съюз трябва да започне да преразглежда всички документи, за които стана дума. Вие споменахте докладите на Европол по този въпрос. Те са наистина стъписващи. Очевидно съществува тенденция а, това явление да се разраства и затова е необходимо да действаме по-енергично. от друга страна трябва да се опитаме да а, намалим търсенето. Какво по-конкретно може да направим за това? Също така споменахте и някои деликатни въпроси. Един от тях е, че трябва да работим по този въпрос с трети страни, защото сексуалният туризъм е една капка а, в, в а, това отношение. А, хора се стават обект на трафик за сексуална експлоатация. И по какъв начин ще се опитаме да работим с трети страни, какви санкции ще предвидим, вероятно необходими са по-строги съдебни мерки, санкции, за да се възпират тези хора да не отиват в трети страни с тази цел. Знаем, че при определени економически условия спомагат за влушаването на положението във връзка с трафика на хора, но търсенето е много важно. Трябва да се опитаме да намалим търсенето, ние в Европа и по-конкретно моята страна се бори за равенство между мъжете и жените, за да можем да прекратим експлуатацията по този признак. Но сме изправени и пред трафик на хора за сексуална експлуатация. Но също така имаме и истински роби – които са обект на трафик на хора, за да бъдат използвани като работници. Трябва да видим каква е правната основа и е, да видим как може да ограничим това отвратително явление. Както знаете, все по-трудно е хората да си намират прилична работа. И наред с това имаме истинско робство. Какво можем да направим? по този въпрос. Факта, че това явление в третите страни се разширява, свързано е и с прането, изпирането на пари. Трябва и да помислим как да предотвратим и него. Трябват строги мерки, а, за да могат а, санкциите да имат резултат. Необходими са ни критерии и данни за това колко хора са осъдени, кога са осъдени и къде. благодаря, господин а, Благодаря. Благодаря, а, госпожа Василядо. А, а, сигурен съм, че цените качеството на членовете на тези комисии, които присъстват, а не толкова техния брой. Имам пет малки въпроса, а, ако нямате нищо против. Първо искам да попитам, всички страни членки ли сътрудничат с вас или някои са по-готови да сътрудничат от други? второ, как работи сътрудничеството между страните членки? Добре ли работи това сътрудничество или е твърде бавно, например? Трето, вие казахте, че повечето от жертвите на трафика на хора са от Нигерия и Китай. Къде отивате? Има ли някоя конкретна страна, в която се насочват или просто при свободно движение на хора в цяла Европа. Четвърто, нещо много сериозно, много малък брой съдебни преследвания. Защо е така? Трудно е да се съберат доказателства или има други причини. И накрая, както знаете, ние трябва да изготвим доклад, като препоръчаме как Европа да се бори по-добре с тези проблеми. Имате ли някакви конкретни препоръки за това, което трябва да включим в този доклад. Включим в този доклад, за да се подобри положението с трафика на хора. Благодаря. А, госпожа Благодаря. Радвам се, че преждеговорившите повдигнаха въпроса за равенството на половете в контекста на трафика на хора. Очевидно, Ставаше дума за трафик на хора за цел сексуална експлоатация, което очевидно е явление, което е свързано с липсата на равенство, което, където жертвите са почти изключително жени. Искам да попитам и нещо друго във връзка с трафика на хора за сексуална експлоатация. А то е, деликатният въпрос за липсата на равенство между страните членки на Европейския съюз. Струва ми се, че по-голяма, по-голяма част от жертвите са от източна и до някъде източна Европа. От така страни членки, които можем да опишем като втора класа членове на Европейския съюз. А, И а, а, а, а, целта са по-традиционно богати те западни общества. Никога не съм видяла, да кажем, дат, някоя даченка да бъде изпратена в България или в Румъния за целите на сексуална експлоатация. Обикновено става тъкмо обратното. Не съм виждала също така германец, примерно, да живее в Унгария, България или Румъния в, в робски условия, където бива принуждаван да работи. А, какви са цифрите? И е, не можем да оставаме мълчали, да отминаваме с мълчание тази важна страна на трафикът на хора. А, какви са е, данните, какви са цифрите, какво е съотношението между страните членки и какви са структурните причини, които водят до трафикът на хора, както за сексуална експлуатация, така и за робски труд. Радвам се, че стана дума за търсенето. Трябва да обърнем внимание на търсенето, но бях разочарована, че не чух нещо, което очаквах да чуя, а именно, когато говорим за трафика на жени, за сексуални нужди, да бъдат принуждавани да присутуират. Много важно е, наред с търсенето, да се занимаем и с проституцията. Ако няма проституция, ако проституцията е забранена, тогава клиентите на проститутките ще бъдат обект на съдебно преследване не дай Боже, и тогава търсенето ще намалее. Когато там говорите за търсене на сексуални услуги, какво имате предвид? Какво е становището на Европейският съюз по отношение на така наречения дебат, дебата за така наречената доброволна проституция и принудителната проституция. Аз не мисля, че има там разлика. Но има и такива мнения. И какво е отношението, според вас, между проституцията и трафикът на хора? Господин Каланен. Имам съвсем простичък въпрос, който е свързан с казаното от последния оратор. Искам да разбера по-добре какви са измеренията на този феномен за търговията с хора, говоря, разбира се, и по-специално в Европа. Вие цитирахте едни цифри, 5 милиона, казахте, непълнолетни, 180 в Европа. Исках да разбера размерите на тази търговия в Европа. След това, на второ място, престъпните организации, които организират тази търговия или трафик на хора. Какви са Европейци ли са? И ако са европейци, от коя държава са? Благодаря. Благодаря, господин председател. Имам два-три въпроса. А, това, което господин Ньютон вече попита, а именно защо е толкова малък броя на съдебните преследвания. Може би причините са много, но бих искала да чуя какво мислите по този въпрос. насърчително е, отрадно е, че имаме 100% увеличаване на потокът от информационни данни. Очевидно, тук е свършена много добра работа. Питам се обаче дали това 100% увеличаване се дължи на по-добро сътрудничество или по-скоро на увеличаване на трафикът на хора? Имате ли представа на какво се дължи това увеличаване? И трето, когато става дума за трафикът на деца, а, как научавате, че а, децата са обект на трафик на хора? И когато говорим за трафикът на хора, питам се, а, дали можете да ни кажете нещо повече, когато става дума за деца от трети страни, а, от кои страни идват тези деца? Благодаря много за тези интересни въпроси а, и, и а, коментари. А, сега ще дам думата на нашата лекторка. Въпросите бяха много, но надявам се тя ще успее да ги обобщи. Благодаря. Благодаря за изваредно интересните въпроси. Ще се опитам да обобщя. Надявам се, че няма да пропусна нищо. Да започна с въпроса за третите страни, който е много важен също така и във връзка с по-широка темата на, тема на, днешната, на днешното заседание. Както казах, има документ на Службата за външна дейност за трафикът на хора, разработен по време на шведското председателство през 2009 година. Сега имаме втори доклад за изпълнението, прият през декември 2012. И съветът и страните членки са съставили списък на приоритетни страни. 10 са те. А също така имаме списък и на регионите и списък на партньори, с които бихме искали да работим в борбата с трафика на хора. Как са съставени тези списъци? Те са разработени в резултат на анализа на нашите масиви от данни, пилотното набиране на данни, на базата на докладите на Европол, Фронтекс, Международната организация въпроса на миграцията, МОД, службите на ООН също така. Значи първите 10 страни, за които става дума, са страни, на които Европейския съюз трябва да обърне повече внимание. А, именно това сега е в процес на обсъждане с службата за външна дейност, за да видим как комисията може да допринесе за тази работа, как да работим по-тесно сътрудничество с страните членки за по-целенасочена дейност за решаване на проблемите, свързани с този въпрос. Колкото до информацията. Питат, вие ме, ме по-конкретно за децата. От нашите предварителни данни, ще повторя това, което казах, между прочим, в началото, че това, което събираме, са индикативни данни, получаваме ги от страните членки. Качеството на данните от 2008 до, до 2010 се е подобрило, но, но когато става дума за този въпрос, виждаме само върха на айсберга. 15% са децата, 12%, 12% момичета и 3% момчета, които са обект на трафика на хора. И ние бихме искали да кажем, че в момента половината от нашите проекти, особено цифровия дом, са насочени към този вид трафик. Работим в тясно сътрудничество с колегите от комисията. Имаме едно проучване, което скоро ще бъде завършено, което е специално за принудителната просия. Няма да ви цитирам числа, защото след следващите два месеца ще бъде приключен този документ. Тогава там ще имате точни цифри колко са тези деца и откъде са. Броят на жертвите, е, е, голяма част от тях са деца от страни членки на Европейския съюз, които са обект на трафик, за да бъдат принуждавани да просят. Това е също обект на а, проучване, което ще бъде скоро завършено. Не мога да ви дам данни за Европа. В тази комисия вие много добре знаете колко е трудно да се цитират числа, когато става дума за дейност, която принадлежи към сферата на организираната престъпност. Но финансираме редица проекти в тази област. Работим с националните органи в страните членки, за да видим как най-добре можем да осигурим по-добро събиране на данни. Надяваме се а, а, при а, следващата стъпка пилотът вече, пилотната, пилотният проект вече беше е приключил. За две години ще го повторим и тогава се надяваме, че ще имаме по-точна информация. Сега въпросът за увеличаването. Дали сътрудничеството се е подобрило или трафика се е увеличил. Мисля, че и двете са а, вярни. Страните членки отделят повече внимание в рамка, рамките на политическия цикъл на Европейския съюз, а, но и страните членки по-добре сътрудничат, защото разбират, че това е единственият начин, по който можем да, който може да ни помогне да вървим напред. Но също така възможно е да се увеличава и броя на жертвите на трафика на хора. Нямам и тук точни данни, за да ви отговоря на въпроса точно. Но по време на криза броя на уязвимите лица се увеличава. И когато става дума за равнопоставеност, и в нашата стратегия, и в много академични проучвания и НПО-та, се говори за причините на трафика. Примерно, много пъти жертвите живеят в области, където има конфликт или са жертва на социална изолация. Роля тук играе неравенството между мъжете и жените, насилието по а, полов признак. И има и редица други фактори. Много важен фактор е уязвимостта, която се дължи на бедност. Това въжи и за страните членки на Европейския съюз, и за трети страни. Няма да откроя една единствена причина, но трябва да кажа, че очевидно по-уязвимите са по, стават по лесна жертва на трафика на хора. И е, винаги не става дума за, че някой бива отвле, грабнат и отвлечен, а, за да стане обект на трафика. Много пъти хората сами търсят възможности, търсят работа и стават жертва на трафика на хора. Много пъти те биват подмамвани, примамвани, а, било с а, примамлива работа, било от а, незаконни агенции за намиране на работа и след това стават жертва на трафика, не могат да на... сами да изберат къде и какво да работят, не могат да напуснат много пъти биват принуждавани да оставят било с физическо насилие, било по други начини. Има редица случаи, голям брой случаи са документирани, които доказват това. Какви са основните причини за тази уязвимост? Мнозина от вас, много от вас, много от вас споменаха въпроса за търсенето. Това е един от ключовите въпроси, на който комисията обръща внимание и то по няколко начина. Първо, съответната, съответната генерална дирекция се опитва да събере повече данни, за да разберем търсенето. Търсенето на услуги на жертвите на трафика на хора, било сексуални услуги, било принудителен труд. през директивата изисква, от 2002 изисква да подготвим доклад за възможното криминализиране на клиентите, на жертвите на трафика на хора. Значи, е, не става въпрос само за проституцията, но също така и когато използвате е, съзнателно, знаете, че използвате услугите на някой, който е жертва на трафика на хора. Е, по отношение на проституцията, там Европейския съюз не може да действа, но комисията ясно подчертава, че има пряка връзка между проституцията и трафика на хора. А щом има подобна връзка, много ясно изразена връзка, като съдим по процентите, комисията а, следи как се изпълнява директивата. През март в Нью Йорк ще а, се, има заседание по въпроса за трафика на жени и а, момичета и съответната директива въпроса с равенството на половете. Колкото за Нигерия и Китай, извинявайте, пропуснах да кажа за тези две страни. Данните ще бъдат включени в доклада, който подготвяме. Не може да се каже, че а, нигерийските жертви, жени и момичета, са в, в жертва на сексуална експлуатация са в цяла Европа, само те са, напротив, те се заличават в две-три страни. Същото въжи и за Китай. Колкото за престъпните мрежи, не разполагам тук с данните на Европол, но в доклада си от 2011 година Европол много ясно посочва конкретни страни, откъдето произхожда трафикът на хора чрез съответните престъпни мрежи. Това са страните в Европейския съюз. А от трети страни имаме списък на приоритетни страни и установяваме много ясна връзка. Не става дума само за броя на жертвите от трети страни, които идват в Европейския съюз, а, но и а, как участват в тази работа престъпните мрежи. Колкото до сътрудничеството между страните членки. Това, разбирам, че това сътрудничество става все по-добро, тъй като самите страни членки искат да сътрудничат по-добре и по-ефективно. Не казвам, че става дума, че това са всички страни, но има редица двустранни инициативи, понякога чрез комисията, чрез съвместните екипи за разследване, но а, всичко това като че ли приключва, когато се стигне до съдебното преследване. Имаме редица проекти, много пъти се анализират данните в последствие, но защо са толкова ниски случаите на съдебно преследване, ще се въздържа да кажа, защото на 6 април ще излезе директивата и в тази директива много така ясно ще бъде посочено как страните членки могат да реализират по-голям брой съдебни преследвания, включително и въпроса за санкциите ще бъде засегнат в тази директива. Както казах, надявам се, тя ще бъде публикувана през април и ще може да следим как се изпълнява. Колкото до препоръките, има редица области в тази стратегия, които, които могат да се направят препоръки. Ако погледнем рамковото решение от 2002 година, което сега ще бъде заменено от подготвената директива, там подходът е по-скоро в, в, в, ударението се поставя на правоприлагането. Но историята на прилагането на това рамково решение показва, че то не работи достатъчно добре. Необходимо е да се обърне повече внимание на превенцията, на защитата и закрилата на жертвите, защото в крайна сметка информацията, която имаме, показва, че голям брой жертви, след като бъдат върнати по родните си места или там, откъдето са били взети, след това стават отново жертва на трафика на хора. Тоест, трябва да се осигури превенция а, от край до край жертвите да бъдат реинтегрирани в обществото. Доклада на комисията от 2012 година подчертава нуждата от по-добре съгласуван подход. Необходими са съответни действия и реакции от страните членки, И разбира се, на всички етапи на този процес трябва да страните членки да участват на активно. Благодаря. Благодаря за толкова ясните отговори на зададените въпроси. Вашите отговори показват доколко задълбочена е вашата работа. Вие сама демонстрирахте, че работите активно. Благодаря ви за участието. Преминаваме към втората експертна дискусия. Ще имате удоволствието да ви председателства един още по-млад човек. Това е господин Тавареш. Той сега ще поеме председателския пост. Уважаеми колеги, благодаря ви. Добър ден на всички. Специални благодарности към нашия уважаван колега Тимати Кърхоп. Започваме втората експертна дискусия. Тя се нарича Споделяне на данни и сътрудничество с трети страни в рамката на борбата с организираната престъпност примера на сътрудничеството между ЕСА и Русия. Наш гост е господин Рул Ернандес и Сагрера. Той е представител на Международния научен институт на Барселона. Той ще представи заключенията от едно проучване за сътрудничеството между ЕСА и Русия в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Заповядайте, ще имате някъде между 25 и 30 минути и след това ще има въпроси. Благодаря, господин председател. Много съм благодарен на комисията Крим за тази любезна покана да ви представя днес основните заключения на това проучване, наречено Русия и общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Работихме заедно с доктор Олга Потемкина от Руската академия на науките. Доклада се изготви с координацията на Центъра за европейски политики и проучвания. Сътрудничеството с Русия в областта на правосъдието се свежда главно до научната област, макар че то се провежда от края на 90-те години. Искам да ви дам малко информация за тази толкова важна област на сътрудничество в светлината и на усилената роля на Европейския парламент след влизането в сила на Лисабонския договор и в светлината на външното измерение на сътрудничеството на Европейския съюз и други страни. Сътрудничеството между ЕСА и Русия в областта на организираната престъпност не е особено голямо. Аз ще говоря и по тази тема, тъй като тя е най-интересната днес за вас. От методологична гледна точка работехме последния начин, проведохме много интервюта с а, различни заинтересовани страни, представители на европейските институции, правосъдните органи в Съюза и техните еквиваленти в Русия. Ще представя целите и основните резултати от проучването. Ще ви представя нормативната и институционалната рамка на сътрудничеството между ЕСА и Русия в областта на правосъдието. Основната част от моята презентация обаче ще бъде посветена на отделните елементи, посветени на свободата, сигурността и правосъдието ще говоря за актуалното състояние на нещата и ще представя заключенията там, където има напредък, там, където има ограничен напредък и е така нататък. Естествено, ще представя и състоянието на нещата в момента. Какви са целите на това проучване? Да се направи оценка на напредъка по изпълнението на пътната карта за сътрудничество между ЕСА и Русия. Освен това, да се направи анализ на елементите в сътрудничеството и липсата на сътрудничество в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Разбирам, че много от членовете на вашата комисия, между другото, са членове и на комисията Либе и членове на съвместния парламентарен комитет за отношение с Русия. Комисията Либе вече подчерта, че няма кой знае какво сътрудничество в областта на правосъдието между ЕСА и Русия. Какви са факторите? Ще поговоря след малко за това. Третата цел да се направи оценка на сътрудничеството между ЕСА и Русия в областта на човешките права и накрая анализ на рамката на институционално сътрудничество между ЕСА и Русия. Тъй като различните институции, които сътрудничат, сътрудничат по различен начин и резултатите от сътрудничеството са различни. По отношение на резултатите, вече ви загаднах, че прилагането на пътната карта е неравномерно, има някои развития, естествено, в областта на пътуванията. От гледна точка на визите, обаче няма кой знае какъв напредък. Какъв друг елемент има тук? Какво друго заключение? Липсата на доверие и стратегическо използване на политически условия – на трето място социализация. Какво имам предвид тук? Засилен обмен на позиции и гледни точки между експертите на двете страни. Ние смятаме, че това е най-добрият инструмент за засилването на сътрудничеството между ЕСА и Русия. Много бързо минавам към нормативната рамка онези штрихи, които са необходими, за да разберем откъде изхождаме и на къде отиваме в рамките на сътрудничеството с Русия. Както знаете, правно задължителната рамка е споразумението за партньорство и сътрудничество, което влезе в сила през 1997 година. Там има една доста неясна глава, глава 8, относно сътрудничеството за борба с незаконните дейности. И на тази глава се основава сътрудничеството в областта на правосъдието. От 2007 година се провеждат преговори за ново базово споразумение, което да замени споразумението за партньорството и сътрудничество – там би трябвало да има цялостна глава, посветена на свободата, сигурността и правосъдието. По отношение на незадължителната правна рамка през 2003 година на срещата на върха в Санкт-Петербург Брюксел и Москва се съгласиха да сътрудничат в областта на правосъдието. Имаше доуточняване на това сътрудничество в пътната карта за общото пространство на свободата, сигурността и правосъдието, а тя се появи през 2005 година. Това е политическия дневен ред. Стохолмската програма, освен това, подчертава Русия като стратегически партньор на Съюза и освен това подчертава външното измерение на сътрудничеството в областта на правосъдието и както вече ви казах, договора от Лисабон укрепва ролята на Европейския парламент в областта на външната политика. Парламента трябва да даде своето съгласие за международни споразумения, в които Съюза е участник. И така, сега преминавам към институционалната рамка в тази област между ЕС и Русия. Повечето от срещите и преговорите се провеждат в формата съвет за постоянно партньорство. Това е адхок конфигурация. Ако сравним този съвет, наречен PPC, с под комисиите, които действат в рамките на външното измерение, трябва да кажем, че подкомисиите са много по-структурирани и са много по-представителни за различните държави и членки. Например, има представители на Министерствата, на правосъдието или на вътрешните работи. Всички те са представени както трябва в подкомисиите комитетите. Трябва да подчертая, че под комисиите или под комитетите са едно по-добро място за сътрудничество. Освен това има срещи на висши служители. Те обаче се провеждат в много конкретни случаи за специфични политики. Например, имаше такава среща по отношение на диалога в областта на визовия режим. Тези срещи на висши служители като цяло се провеждат за целия спектър на конкретната политика. Тоест можем да очакваме, че ще има такава среща за цялата свобода на сигурност и правосъдие. На последната такава среща се почерта желанието да се провежда веднъж годишно среща на върха, която да покрива пространството на свобода, сигурност и правосъдие. И накрая искам да подчертая, че Съюза би трябвало да координира по-добре дейността на всичките си служби и институции в рамките на външното измерение. Имаме Европейския парламент, имаме всички агенции, имаме службата за външна дейност и така нататък. Всички те изиграха важна роля за изпълнението на пътната карта. Frontex, Европол, СЕПОЛ, полицейския колеж, всички те изиграха много важна роля. И с оглед на прилагането на практика на Лисабонския договор, това е едно предизвикателство, това уеднаквяване на дейността и това предизвикателство трябва да намери своето решение. Сега преминавам към оценка на различните области. Започваме с онези, където има ясен напредък. На първо място споразумението за реадмисия. Имаше успешно изпълнение. Споразумението влезе в сила през 2007 година. Няма сериозни оплаквания от двете страни. Държавите членки работят по изпълнението на споразумението. Единственото предизвикателство е свързано с идентификацията на самоличността и е, националността на транзитните мигранти, т.е. онези, които не са от Русия, но преминават през Русия, за да навлязат в Европейския съюз. По отношение на управлението на границите, има едно работно споразумение между Frontex и е, руските федерални гранични служби. То влезе в сила през 2006 година. Това беше първото споразумение от този род. Целта му е да подпомага обмена на данни относно незаконната миграция и изграждането на капацитет. По отношение на демаркацията на границите, въпрос, който дълго време не беше решен, проблем между Русия и Балтийските държави, трябва да кажа, че споразуменията с Латвия и Литва са одобрени, а преговорите с Естония са подновени. Сега ще видите, че има други области обаче, повече на брой, където има ограничен напредък. Първо, либерализацията на процеса на издаване на визи. Тук имам предвид премахването на изискването за виза за шенгенското пространство за руски граждани и обратното премахването на изискването за визи за европейски граждани, които трябва да отидат в Русия. И така, имаме така наречените общи стъпки и повечето от тях засягат това пространство на свобода и е, сигурност. Има технически изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. Ставаме свидетели на сътрудничество в области като сигурност на документите. Тук имам предвид въвеждането на биометрични паспорти, освен това в областта на незаконната миграция – тук става въпрос за правилното прилагане на споразумението за реадмисия. В областта на обществения ред също има сътрудничество. Това е изключително важно, когато става въпрос за организираната престъпност. Въобще всичко, което засяга правоприлагането, влиза в така наречения блок за обществения ред и накрая един блок, една област, която е леко неясна, външни отношения и човешки права. След малко ще кажа какво има предвид под сътрудничество в областта на човешките права. След като Европейския съюз и Русия се споразумеят, че е изпълнено необходимото по тези блокове, ще се подпише споразумение, което в крайна сметка би трябвало да доведе до премахване на изискването за визи между ЕСА и Русия. Къде се намира сега този процес в изпълнението си? Русия подчертава, че за Европейския съюз премахването на визовия режим е въпрос на политическо решение. За Русия това е приоритет. От своя страна ЕС подчертава, че техническия е компонент и тук подчертавам, това означава изпълнението на всички тези изисквания. Та, Съюза подчертава, че трябва да има изпълнение на всички критерии. Значи имаме различни подходи относно изпълнението на процеса на визова либерализация. Съвсем накратко ще спомена режима за облегчено издаване на визи. Той влезе в сила през 2007 година. Какво се разбира тук? някои е, по-опростени условия за определени категории лица, които подават документи за виза. Това споразумение, което вече е в сила, би трябвало да се измени с ново споразумение. Европейския парламент трябва да даде своето съгласие. Това ново споразумение би трябвало да адаптира съществуващите разпоредби към визовия кодекс, който имаме от 2009 година. Тук обаче определено липсва доверие между ЕСА и Русия. Какво имам предвид? Съюза е против включването на лица, които са притежатели на служебни паспорти в новото споразумение. Съответно, Русия реагира по отрицателен начин и премахна някои категории от граждани, например е, членовете на самолетни екипажи, които имаха право да влизат в Русия без виза. И точно поради тази липса на доверие в момента преговорите са в задънена улица. По отношение на местните споразумения за граничен трафик, както знаете, има регламент на съвета от 2006 година и на парламента, относно улесняването на контактите между различните етнически общности от двете страни на границите. Района на Калининград, който е анклав, е обект на специално споразумение с Полша. Тук се покрива цялата Калининградска област – Имам предвид в споразумението с Полша. Има и друго споразумение, подписано с Норвегия. Норвегия, като част от шенгенското пространство, прилага такъв режим, такова споразумение. С Литва още не е влязло в сила споразумението. Относно сътрудничеството в областта на наркотиците. Тук има две области. На първо място ще спомена още една европейска агенция, Центъра за наблюдение на наркотиците и е, наркотичната зависимост. От друга страна имаме Руската федерална служба за контрол на наркотиците. Между тези два органа има вече засилено сътрудничество. Споразумение за прекурсорите трябва да бъде подписано през 2013 година. Втората област, която анализирахме в доклада, е диалога в областта на миграцията и убежището. Едва през 2011 година се започна работа в рамките на тази област. От тогава насам има 4 семинара, които са проведени в областта на законната миграция, обежището, интеграцията на мигрантите и така нататък. Всички участници в процеса смятат, че сега трябва да се премине към оперативни действия Тоест не само да се изключват споразумения, но и да се действа на практика в тази област. Сега ще ви дам малко информация относно сътрудничеството в областта на транснационалната организирана престъпност. Както вече ви казах, тук няма кой знае какъв напредък, какво сътрудничество, но така или иначе има сътрудничество. Основните структури или инструменти на наше разположение с подписването на споразумение за сътрудничество между Европол и Русия. Това стана през 2003 година. По силата на това споразумение се предвижда обмен на информация и най-добри практики, проучвателни визити в областите, които са споменати и са част от споразумението. Освен това се създава Руска национална точка за контакт за Европол. СЕПОЛ и Академията за управление на Руското Министерство на вътрешните работи подписаха пък протокол през 2012 година, посветен на обучението на полицейски служители в областта на киберпрестъпността и двете страни се договориха да търсят определение на киберсигурност и да направят типология на киберпрестъпленията. Бяха проведени няколко срещи, на които се обсъди тази тема, киберпрестъпността, но Русия отхвърли конвенцията на съвета на Европа в областта на киберпрестъпността и това всъщност попречи на сътрудничеството и на процеса. По отношение на транснационалното нашето сътрудничество в областта на организираната престъпност. Трябва да кажем няколко думи за връзките с Европол и Евроюст. Преговорите в тази област започнаха през 2009 година, но отново трябва да кажа, че тъй като Русия не спазва стандартите на съвета на Европа, няма как да бъдат подписани тези работни споразумения. Ако трябва да съм по-конкретен, Става въпрос за един протокол на съвета на Европа относно стандартите в областта на защитата на данните. Ако се ратифицира този допълнителен протокол на конвенцията, ще може да се засили сътрудничеството. Още Нещо, което трябва да бъде споменато тук, е, ратификацията от страна на Русия на е, Конвенцията на съвета на Европа за корупцията. Няколко думи за сътрудничеството в областта на човешките права. Както вече ви казах, това сътрудничество е основата на цялостното сътрудничество в областта на свободата, сигурността и правосъдието. И двете страни смятат, че човешките права в Съюза и в Русия съответно са в а, незавидно положение, не се спазват. От 2005 година между двете страни се провеждат консултации. Това се прави два пъти годишно, само в Брюксел. За нас тези консултации са с много ограничен характер и резултати. Европейския парламент призова да се увеличи броя на срещите между Брюксел и Москва, призова за по-активно сътрудничество и призова за ротация между Брюксел и Москва. Наред с това през 2011 година беше създаден и форум на гражданското общество. Той е изключително важен за областта на човешките права и сътрудничеството между ЕСА и Русия. Тук би трябвало да се подчертаят заключенията на последния съвет за партньорство с Русия. Той се проведе в Некозия през 2012 година. Там се споменава принципа за или на независимост на съдебната власт. Тази съдебна власт е ключова за да се гарантира върховенството на закона, за да се гарантира справянето с организираната престъпност и зачитането на човешките права. Нищо обаче не се споменава за насърчаването на демокрацията в тези заключения на PPC от миналата година. Още нещо и в заключение, когато говорих за либерализацията на визовия режим, намекнах за слабото сътрудничество в областта на човешките права. Поете е ангажимент за такова сътрудничество, но не е казано ясно до каква степен трябва да има такова сътрудничество. Какво точно означава ангажимента на двете страни в областта на човешките права? Ако направим аналогии с процеса на визова либерализация с други трети страни, като Украина и Молдова, основният елемент там беше недискриминацията – по отношение на Русия това обаче не е подчертано изрично и изглежда, че Русия не желая да сътрудничи в областта на законодателството за недискриминацията и не желая да обвързва това законодателство с либерализацията на визовия режим. Така, преминавам към заключенията. Мисля, че се придържам към даденото ми време. И така, връзката между човешките права и несигурността. Относно това какво означава ангажираността. Нещо, което трябва да подчертая пред вас. Няма прозрачност в преговорите между ЕС и Русия в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Защо няма прозрачност? Защото страните не желаят да разкриват заключенията от своите срещи. Например, общите стъпки, които трябва да бъдат изпълнени, за да има либерализация на визовия режим, никога не са били оповестявани. Ние знаем само от медиите малко или много какво трябва да се случи но не знаем какво де-факто трябва да се направи и не знаем как да проследим действията на двете страни. Определено липсва прозрачност и по отношение на документите в рамките на сътрудничеството между ЕСА и Русия. И така, първо, основно заключение. Неравномерно изпълнение на пътната карта повече развитие в областта на сигурността, отколкото в областта на свободата. Повечето от мерките, които трябва да се изпълнят, за да има либерализация на визовия режим, са от областта на сигурността, редмисия и така нататък. По отношение на свободата обаче, тя почти не съществува като измерение. Естествено, трябва да уточним какво имаме предвид под свобода. Европейския парламент и Съюза вече одобриха няколко мерки, свързани с законната, законната миграция. Знаете за директивата за синята карта, за единото разрешително, за сезонните работници, за вътрешно-корпоративните трансфери. Всички тези нормативни актове, които вече са одобрени, имат и външно измерение. И целта на тези нормативни актове е да бъдат прилагани спрямо трети страни. Така че, когато разглеждаме дневния ред на отношенията между ЕСА и Русия в тази област, би трябвало да разгледаме кои инструменти могат да бъдат включени в този дневен ред. Тоест, когато говорим за свобода и за свободно придвижване награждане, не трябва да се ограничаваме само до либерализацията на визовия режим, но и до други форми на мобилност, които се предвиждат от европейските институции. Какви са обясненията за липсата на напреда? Както вече казах, липсата на доверие на политическо ниво, не на експертно ниво стратегическото използване на политически условия, най-вече от страна на Европейския съюз и като се има предвид, че Русия не се очаква съюза, винаги се подчертавала необходимостта от симетрия между партньорите, между двете страни. Освен това, социализацията това е още едно заключение като основен инструмент на политиката за засилване на сътрудничеството между ЕСА и Русия в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Благодаря ви за вниманието. Очаквам с нетърпение вашите въпроси и коментари. Още веднъж ви благодаря, господин председател. Uh, Много ви благодаря. Започваме с въпросите. Координаторите, госпожа Файон трябва да тръгва, така че... Не. А, добре. Господин Боргецио, Ньютон Дън също така. Добре, започвам с господин Боргецио. And then Mrs. Morvai and Mr. Newton Dunn. И след това останалите колеги. Благодаря. Искам да благодаря нашия докладчик. Засегнатите теми бяха изключително интересни. Ще се съсредоточа върху един аспект, който ме интересува защото с голямо внимание следа темата, свързана с изпирането на пари и незаконните фондове на финансиране. По време на нашата работа, на нашите изслушвания, се появиха много елементи, които ни карат да мислиме, че има сливане на капитали, съмнителни капитали или престъпни капитали от Русия към европейските страни. По-специално, печатът поне твърди, че 26 милиарда евро руски пари са в Кипър. Контактите в рамките на сътрудничество между Европа и Русия по тези теми. Успяха да ни покажат тези важни аспекти. Лазурния бряг, например. Питаме хората дори по улицата и виждаме, че, че има много руски капитали. Като питаш хората, ги виждаш и по улицата огромни суми. Може ли да се конкретизираме в разузнавателната информация и може ли да имаме сътрудничество по този деликатен въпрос? And now, Mrs. Morvai. Госпожа Мовай. Thank you very much. As I understand also from the, from the title of the report. По заглавието на доклада виждам, че говорим за сътрудничество на ЕС с Русия по отношение борбата с организираната престъпност. Радвам се, че накрая говорихте за взаимността и за самото сътрудничество при такива дискусии. Аз съм от източна Европа и затова ми е много при сърце този въпрос. След демократичния преход Имаше един период, когато западни капитали влизаха в моята страна и постоянно идваха и лектори, които постоянно ни получаваха какво да правим и как да го правим. Извинявайте, ако така съм много чувствителна на тази тема, де, но а, говорихте за правата на човека в Русия. Не казвам, че няма проблеми с правата на човека в Русия, но трябва да кажа, че има основни проблеми с правата на човека в Европейския съюз. Ако погледнете YouTube, и напишете полицейско насилие в Европейския съюз, ще ви излязат ужасяващи, ужасяващи случаи в Испания и в други държави. Унгария 2006 срещу протестиращите, срещу мерките за сигурност. Та, да Не знам какъв е контекста на сътрудничеството, в което искаме да даваме съвети или да изнасяме лекции на Русия за правата на човека. Също се отнася и за дискриминация. Какво означава дискриминация? И какво общо има дискриминацията в този контекст? Не, не ме разбирайте погрешно. Аз се боря с дискриминацията отдавна, особено що се отнася на, до дискриминацията на полов принцип. Но, ако говорим за Русия, и Запада много може да научи от Русия за премахване на дискриминация на работното място, в обществения живот. Та може ли по тези два въпроса да кажете нещо за правата на човека и така нататък? Напълно ви разбрах за съдебната независимост. Да, тук нямам съмнение, това е ясно. Но правата на човека най-общо в Русия и дискриминацията. Какво общо има това с сътрудничеството на ни с Русия и трети страни при борбата с организираната престъпност? Благодаря. Благодаря, господин Нютон. Дали има дума за сега. Благодаря за впечатляващия доклад. Беше едно цялостно описание на ситуацията. Като ви слушах, си помислих, че има отлична рамка, но тази рамка на практика не работи, поради липса на политическа воля, явно от, от страна на Русия, не от наша страна, разбира се. И това е много сериозно. Един от въпросите, с които аз се занимавам, е проблема за контрабандата на цигари от Беларус, Украина и Русия. Калининград е едно отлично място за вход на такъв тип контрабанда. Е, много известни марки цигари, руски и източноевропейски влизат до там. Та, макар че сте извършили много работа по създаването на тази рамка, тя като че ли не работи. Или пък искате да ми кажете, че работи по-добре, отколкото си мисля аз. Не зная. Благодаря. И аз искам да допълня въпросите. Първият ми въпрос е свързан с финансовите престъпления. И използването на държави членки като проводници на пари от Русия. Back, so to say. Uh, recently, uh, uh... И обратно. Наскоро прочетох, че Кипър е третия най-голям инвеститор а, в Русия. Това е доста странно. Защото това е една економика на половин остров, която е на същото ниво явно, като големи економически машини. Е, не, не, не мога да повярвам, че Кипър сам по себе си би могъл да бъде третият пряк чуждестранен инвеститор, инвеститор в Русия. Едно от обясненията за този факт е, че Кипър се използва като проводник за пари, които Идват от Русия и пак се вливат в Русия. Просто преминават през Кипър. Има ли някакви инструменти, които да ни помогнат да получим повече информация по това, защото сега искаме и банков съюз да създадем, и нашите банки трябва да получават надзор. Още един въпрос за съвета на Европа имам дали ролята на съвета на Европа е била много е, е била полезна до момента, дали да си играли роля по въпроса, за който говорихте. Вие казахте, че тъй като Русия няма възможност а, за такова нещо, явно в двустранен план това трябва да се случва. Има една шапка, това е съвета на Европа и можем да се опитаме сътрудничеството си да го сложим в друга рамка от това, което казвате, и това е последното, което ще кажа, искам да разбера дали, дали правилно съм разбрал. Имаме много инструменти явно, обаче явно не са точно такива, каквито са ни необходими. Не отговарят на а, проблема. Наистина ли има ограничен напредък? И напред ли се движим или правим и стъпки назад? Благодаря, господин председателю и благодаря на членовете на комисията. Благодаря ви, че повдигнахте тези въпроси, защото те ми дават възможност да обясня още малко констатациите на нашето проучване. Що се отнася до изпирането на пари? Повдигнах въпроса, защото няма сътрудничество до момента между ЕС и Русия в рамките на официалните структури. Изпирането на пари не е повдигано като въпрос в постоянния съвет за сътрудничество. Европейския съюз се опитва да повдигне въпроса, да, поне да се говори по него. но, но до момента не е имало сътрудничество по него. Основните инструменти, които биха могли да променят положението, биха били приемането на работна начин на работа между Европол и Евроюст. Ако те започнат да работят по, тази, е, по съответния ред, те могат да се занимават и с изпирането на пари и сътрудничеството наистина би могло да се подобри и въпросите биха могли да бъдат засегнати а, на такива дискусии. Сега по отношение на вашите коментари. Напълно разбирам това, което искате да кажете и в доклада и казваме същото, което казвате и вие. Що се отнася до правата на човека и борбата с дискриминацията, стратегически за ЕС, най-доброто би било да се признае, че Европейския съюз също има свои собствени проблеми по отношение правата на човека. Сега оценката на правата на човека от страна на Русия е политическо. Русия критикува ЕС за руското мълцинство в Естония и Латвия. И за това говорим за социализация, а не за поставяне на условия. Русия е много чувствителна, що се отнася до критики за правата на човек, което разбира се е правилно, тъй като има големи безпокойства, които бяха, са били винаги повдигани от, дори от независими организации, но също така иска Европейския съюз да бъде самокритичен. Така че това, което ние казваме в нашия доклад е Европейски съюз да поеме една линия, която да не получава Русия по отношение на правата на човека. Така че напълно разбирам това, което искате да кажете по въпроса. За контрабандата. И по-специално въпроса с Калининград. Подобно на изпирането на пари, доколкото аз съм запознат, въпросът с контрабандата не е бил повдиган в тези общи е, дебати, които текат с Русия за трансграничната организирана престъпност. Информацията, която получих при прилагането на местното споразумение между Русия и Полша за граничен контрол по границата с Калининград, показва, че не е имало увеличена контрабанда между двете страни по тази граница. Не мога да ви дам цифри, но не, това не е сериозен проблем. Разбира се, че проблем, когато има, той трябва да бъде решен, това е престъпна дейност, но не се е засилила тази дейност през последните години. И накрая коментара който направихте за съвета на Европа и дали би било полезно. Смятам, че наистина е полезно стратегически Европейски съюз да припомни на Русия, като член на съвета на Европа, тя трябва да изпълни задълженията, които е поела и трябва да приеме законодателство. защото тогава Русия ще приеме тези стандарти като свои стандарти, а няма да ги смята за стандарти наложени на ЕС. От ЕС, извинете. А сега, що се отнася до защитата на данните, това все още е проблем. Аз повдигнах този въпрос. Европейския съюз е член на съвета на Европа. И идеята е да насърчаваме прилагането на тези стандарти от Русия и мисля, че това би било най-ефективно и ефикасно. Сега дали има повече напредък или всъщност изоставаме. Мисля, че имаше напредък. Не бива да забравяме, че макар, че Русия не е част от нашата политика за съседски отношения, независимо от това, че Русия се разглежда много често като държава адхок, с която трябва да се водят преговори, т.е. държава, с която трудно се водят преговори и се постигнат споразумения и споразуменията за улесняване на визите и за реадмисия влязаха в сила с Русия първо, отколкото която и да е друга източна Европа. За Frontex също споразумението бе първо с Русия. Тоест имаме доказателства за добро сътрудничество. Има много предизвикателства все още пред нас и това е и целта на нашето проучване. Искаме да хвърлим светлина върху това какво се случва по-настоящем и да идентифицираме онези елементи, които пречат на напредък. Благодаря. Не знам дали някой друг иска да вземе думата и да поиска пояснение. Ако няма, благодаря ви за общия преглед, който направихте по отношение на предизвикателствата, между, които представят непрозрачността на Русия и сложността на структурите в ЕС. Имаме PowerPoint презентация, която сте ни оставили. Благодаря. Благодаря за изказванията. Преминаваме към третия кластър от нашето изслушване. То ще бъде на тема транснационално организирана престъпност и финансовите връзки с пиратската дейност, по-специално пиратите Сомалийския залив. Ще изслушаме първо лейтенант, извинете, генерал Ван Тон Ван Ош от СВД, който ще говори за операция Аталанта при борбата с пиратството в Сомалия, както и свързаната трансгранично организирана престъпност въпроса. Генералът идва. Тук е и господин Пестър Костърс, който отговаря за борбата с тероризма и финансовите престъпления в Европол. Той ще говори за връзката между пиратството и транснационалната организирана престъпност, сътрудничеството в областта на превенцията, установяването на престъпна дейност и изземването на такива активи. Благодаря. Добре дошли. General, well, uh, about... Давам ви думата. Имате около 15 минути за представянето и след това е господин Костърс. А след това ще чуем и депутатите. Благодаря, че приехте поканата. Ни имате думата. Well, thank you for inviting me. And... Благодаря за поканата. А, а, много се радвам, че ме канете тук. И като погледнах с какво се занимава вашата комисия, за да се уверя, а, че правилно предполагам какво може да очаквате да чуете от мен за нашата работа край африканските, африканските брегове. А, когато четах за мандата на вашата комисия, видях, че той не включва отбраната и военните операции. Тъй, и так, правилно, че е така, а, защото те не са част от правоприлагането. Има много места, където имаме организирана престъпност или пък е, въздействието на организираната престъпност а, и където ние трябва да се намесваме, въпреки че а, е, а, е, не винаги това е наша работа. А, готов съм да се съгласа с всички, а, че в случая става дума за организирана престъпност. Мисля, че а, именно затова е уместно а, да говоря пред вас по тази въпрос. Една от вашите задачи е да установите какви, пред какви заплахи е изправен Европейският съюз. И а, въпреки, че предполагам, а, че сте съгласни, че пиратството уврежда интересите на Европейския съюз. Нека се пак спомена за какво става дума. Очевидно, пиратството е заплаха за гражданите на Европейския съюз и за всички кораби. То е заплаха и за стабилността на района. Засяга нашите економики, нашите политически и други интереси а то затруднява, пиратството затруднява сътрудничеството за развитие и с моят колега, а, генералният, а, генералният директор на съответната дирекция за развитие казва и с право, че не може да има развитие без сигурност, но не може да има и сигурност без развитие. Очевидно, че а, пиратството допринася за хуманитарната катастрофа в Сомалия – то не е единствената причина за нея, но Европейския съюз прави много за да помогне чрез Генерална дирекция ЕКО, е, е, економическата си генерална дирекция, но също така ние искаме да има сигурност за населението преди всички наши мерки за помощ да могат да бъдат ефективни. Несъмнено, пиратството е източник на терористична заплаха за западните интереси, защото под паричните потоци от Алшиха тъкат към нея, а, а тя пък има връзка с Ал-Кайда. Вероятно тези пари отиват и в ръцете на мрежи на организираната престъпност в Европейския съюз. Тоест има много причини защо Европейския съюз да участва в борбата с пиратството. Бих искал да кажа, че военните не са единственият инструмент за борбата с пиратството. Ние сме просто един от многото инструменти, с които разполага Европейския съюз, пък и другите страни, заинтересовани страни. Мисля, че може да се каже, след като съм работил с различни организации, но мисля, че силата на Европейския съюз се състои в това, което наричаме цялостен подход. В обединяването на всички е, инструменти, с които се разполага за постигане на общата цел. А борбата с пиратството е много пример за именно такъв подход. Имаме рамкова стратегия с общите цели на Европейския съюз – и ако а, ги разгледаме една по една, едната от целите е борбата с пиратството. Има план за действие за борба с пиратството. Това не е военен план, не е план а, а, за военните, това е план, а, с който се занимава а, отдела за а, управление на кризите. И в а, сътрудничество не само с съвета и с различните а, други а, служби на а, службата за външна дейност, но заедно с съответните служби на комисията се опитваме да видим как а, да стигнем а, до това, към което се стремим. Какво е то? Да може този район да се бори с пиратствата със собствени сили. имаме и подцели. Разбира се, за да се преодолее пиратството, трябва да се борим с пиратите. То не само с военни средства, това е само част от борбата с пиратството. Съдебното преследване на пиратите е също борба с пиратството. Тоест, трябва да участват всички, които могат да допринесат за борбата с пиратството. А друга подцел ако искаме да постигнем това, към което се стремим, трябва да помогнем на страните от района да развият собствени възможности е, за борба с пиратството, да могат да го правят самите те. Не става дума само за военни кораби, става дума за правосъдна система, за цялата система за правоприлагане. и Европейският съюз участва и в тази работа дейност, която няма, съвсем не е военна, но е не по-малко полезна от военната дейност за борбата с пиратството по море. Друга цел е следната. Ако успеем в борбата с пиратството, ако, ако, за да успеем, трябва да намерим альтернативно препитание е, за общностите, които получават, местни общности, които получават големи суми пари чрез пиратство. това не, също не е военна цел, но е нещо, което трябва да се направи и трябва да бъде направено в съответната логична последователност. Сядаме край масата, около масата, с представителите на тези различни страни на борбата срещу пиратството и се опитваме да вървим едно по едно като се опитваме да координираме дейността и на всички други международни наши партньори, с които, които се борят с пиратството в същия район. Организации като, като ООН, но също така и партньори страни като Индия, Япония, Съединените щати, които защитават собствените си интереси и за да защитават своите интереси, се борят с пиратството в същия район, в който работим и ние. Е- какви са правните рамки на нашата работа? Предполагам, че това също ви интересува. Изхождаме от е, е, Европейския закон, а това е общо решение на съвета от 2008 година, което е изменено на няколко пъти след това. това тази решение за общи действия напълно отговаря на редица други а, елементи на националното и международното законодателство. Ще спомена няколко. Той отговаря на Европейската конвенция за морските, морския закон, отговаря на няколко резолюции на съвета за сигурност на ООН. Необходимо е а, сомалийското правителство да уведоми генералния секретар на ООН, че ни разрешава да действаме в сомалийски води и в крайбрежните екватории на Сомалия. Имаме решение на съвета, където се определят правилата, точно правилата, при какви условия ние, военните, може да използваме сила за и точно каква сила може да използваме. Трябва да, значи, да се придържаме в строго определените за нас рамки – а, иначе ще бъдем обект на съдебно преследване в нашите страни. Имаме също така решението на съвета на ЕСЕ за военната операция Аталанта срещу пиратството за, пред... за също така за трансфер на данни към Интерпол и Европол имаме споразумение за предаване на арестуваните пирати на законните власти в съответните страни. В случая това са Сейшалските острови и Маврици. Това е до голяма степен определя законовите а, е, рамки, плановите рамки на, за операция Аталанта. Но всяка страна, която а, е, участва със свои въоръжени сили или с кораби, също трябва да се съ... да работи в съответствие със своето национално законодателство. Тоест става дума за един мандат, който има и допълнителни ограничения. Толкова за правната рамка. Ако имате въпроси, разбира се, ще бъда готов да им отговоря. Трябва да кажа нещо и за самата операция Аталанта. ЮНАФОР е организацията фактически, която изпълнява тази а, е, операция. по не става дума за 5 до 7 е, морски единици а, и а, е, определен брой самолети за патрулиране и разузнаване. Бюджетът е около 8 милиона годишно. Защото когато страните предоставят свои сили, те поемат и част от разходите. Какво правим по-точно? А, първо, а, разбиране на ситуацията. Чрез а, а, военното разузнаване, обмен на информация, а, също така използваме спътникови снимки, за да видим къде се намират пиратите, какво правят, в кои части на морето са и така нататък. Най-голям приоритет се отдава на нуждата от осигуряване на превоза за нуждата на Световната продоволствена програма. това е на първо място на вниманието на управлението на таланта. Втора цел е да се, осигури, да се да гарантира сигурността на всички кораби, включително и на онези на Африканския съюз, които се, също помагат за гарантиране на сигурността на Сомалия. Друга задача е да се предотвратява, възпира и а, а, възпрепятства пиратството. А, а също така, а, друга задача е арестуването и предаването на законните власти на пиратите и пак подчертавам изрично в съответствие с международното право и особено а, законите, които се отнасят до правата на човека. Също така трябва да се съберат доказателства. Какви доказателства? снимки от патрулиращите самолети, снимки на паспортите, биометрични данни и така нататък, които могат да бъдат използвани, когато се арестуват пиратите, за да могат след това да бъдат обект на съдебно преследване. Както казах, е, предоставяме данни на Европол и особено това са доказателства за е, пиратската дейност. Чрез Интерпол, а, е, чрез Интерпол тези данни стигат до Европол. А, тези две организации работят в тясно сътрудничество. Много пъти ме питат а, Успешно ли работи Аталанта? Мисля, че можем да кажем да, Аталанта е една много успешна операция. Обяснявам а, нашият цялостен а, подход и а, как сътрудничим с всички партньори, които също се борят с пиратството. Трябва да кажа, че нашето сътрудничество е много успешно. На 100% успяваме да гарантираме превоза на храни в рамките на световната продоволствена програма. В момента става дума за 112 кораба, които са застрашени от пиратството. Те превестват 1 е, милион тона храни, които се превозват за Сомалия. 100% успех регистрираме също така в гарантирана сигурността на 128-те кораба по програмата Амазон, която помага на сомалийското правителство за гарантиране на сигурността на Сомалия. И както знаете, това става много успешно. Наред с това, мога да ви дам някои цифри. Броят на пиратските нападения значително е намалял. От 151 през 2011 на 30 през 2012 от май нямаме нито едно успешно пиратско нападение. И трябва да кажа, вчера имахме пиратски акт, той беше обаче усуетен, един холандски кораб в рамките на операция Аталанта арестувал и задържал пиратите, които са намирали поне на един от пиратските кораби т.е. бележим успехи. Преди две години е, пиратите са разполагали с 30 кораба, по-настоящем разполагат само с 4 кораба. Разбира се, и това не е малко. Сега, е, някои въпроси от военна гледна точка. Ако искате да е, съдите пиратите, е, е, необходимо е да имате, трябва да имате свидетели, които да свидетелстват в съда. За нас това отнема много време и е много скъпо, защото свидетели, разбира се, могат да бъдат жертвите, екипажите на корабите, съответните фирми, но също така и екипажите на военноморските кораби, които са предотвратили пиратските актове. Но ако искате тях да ги изпратите да свидетелстват в съда, ги губите като част от тези, които се борят с пиратството. Друг въпрос. Операция Аталанта очевидно се бори само с симптомите, пиратството по море. Ние не в никакъв случай не се борим с системата. готови сме да признаем, че ние сме аспиринът, който се взима за срещу главоболието, но а, не се а, третира, не се борим срещу истинските причини за главоболието. Главоболието ще продължава и, и по-нататък при това положение. Затова а, необходимо е да се действа и по суша. И по някои от тези действия са и военни. Имаме а, мисия за подготовка на кадри съвместно с сомалийското правителство. Силите за сигурност на Сомалия в момента са доста, доста успешно, заедно с Армизон, се изпълняват задачи по суша в Сомалия. имаме е, е, гражданска мисия с военен компонент, Лестър, който помага за създаването на изграждането на капацитет в страните в района, включително и Сомалия, брегова охрана, брегова полиция и общо взето правоопазваща и правоприлагаща система. Работим и по тези въпроси. Но, както казах, в рамките на ЕКО сме активни, действаме активно в поредица проекти в Сомалия. И още нещо. Нещо, което добре съзнаваме. Борим се с пиратите в, морето. Но трябва да намерим начин да идентифицираме и техните ръководители, техните водачи и да усветим техните действия. И това едва ли може да стане с военни средства идентифицирането на, на водачите на пиратите, на тези, които ги командват, е работа на правоопазващите органи. Има и тук един малък елемент на воен, военен елемент. Ние унищожихме някои от двигателите, които използваха пиратите и клетката като ги унищожихме, те трябваше да търсят нови двигатели. Тоест, доста корабни двигатели сме успели да унищожим. А, а пък а, останалата част от системата трябва да направи, да свърши останалата част от работата. Но, разбира се, искаме да имаме по-тясно сътрудничество с Европол би било добре, ако може да обменяме информация с тях. Ние да им предоставяме данни, свидетелски, свидетелски показания. Те по закон не могат да ни предоставят подробна информация за лицата, за които става дума, но ние може да ги информираме, че сме заловили едно или друго лице, да им кажем за кого става дума и те да ни кажат как да поступим така че да не освободим погрешка примерно, лица, които може да се окажат след това, че са играли ключова роля в пиратското командване. Това са въпроси, които ние ще трябва да първо да обсъдим с представителите на тази организация. Благодаря, господин генерал. Да. Определено в нашата комисия има силно присъствие на юристи, на правоприлагащи органи, на неправителствени организации. За първи път обаче на гости ни е генерал, представител на военните. Онова, което казахте, беше много ценно, особено във връзка с осигуряването на продоволствието за сомалийските граждани. Сега преминаваме по-нататък. Ще дам думата на господин Петър Костерс. Той е от Европол. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да участвам. Ще направя представяне на начина по който работим в нашата организация. Както знаете, Европол осигурява оперативна подкрепа за компетентните органи в рамките на наказателното разследване. Това е нашата юридическа рамка. Нямаме изпълнителни правомощия, т.е. ние помагаме с стратегически оперативен анализ на държавите членки. Персонала ни е около 800 човека. От май 2012 година работим само по две досиета организирана престъпност и борба с тероризма. В рамките на двете досиета има фокусни точки, а те са свързани с конкретни феномени. Например, морски кризи. Какво правим в Европол? През януари 2010 година започнахме работа по така наречената фокусна точка морско пиратство правим анализ, правим кръстосани проверки на всички бази данни с другите фокусни точки. Целта е да се съпостави цялата налична информация в рамките на Европол. Тоест, ако има изпиране на пари и лице, което е заподозрено в такова престъпление, ние ще видим дали той има някаква връзка и с морското пиратство. Към днешна дата има 35 000 записа в база данни морско пиратство. Става въпрос за лица, за телефонни номера, за ДНК данни, за пръстови отпечатъци и така нататък. Има около 16 000 връзки между тези записи, лица и така нататък. За да се уточнят тези връзки и тяхната същност, обаче трябва да има задълбочена работа. Ето защо сме произвели 36 аналитични доклада. 12 държави членки са асоциирани към фокусната точка. Там участват представители на морското разузнаване на САЩ. Има представители на Евроюз, на Интерпол – Имаме и още един инструмент на наше разположение съвместен разследващ екип и операция Немезис. Този екип беше създаден през януари 2012 година и е активно подкрепен от Европол и от Евроюст. Този екип беше създаден от Холандия и Германия, но Неговия щаб се намира в Европол. За първи път това се случва. Холандските и германските колеги работят в моя коридор. Тоест, те работят заедно с екипа от анализатори по фокусна точка морско пиратство. И това всъщност води до огромна полза, защото има непрекъснато взаимодействие между аналитичните експерти и съвместния екип за разследване. Ще ви дам няколко данни за нашите предварителни заключения. Както вече подчертах и беше подчертано, морското пиратство е силно организирано и доста печелившо. Целта на Европола и на съвместния екип за разследване е да намери ключовите лица в този процес. Организаторите, финансиращите и изпълняващите. Един от проблемите в този процес е, че тези хора принадлежат към социо-економически елит на съответната страна и в някои случаи се ползват с дипломатическа закрила на високо ниво. Такава закрила за едно лице в среда, в която няма силно централно правителство, е нещо много значимо. И няма как да се справим с проблема. Тези лица често са познати само чрез своите прякори. Много трудно се свързват ДК данни с тях, съответно. Няколко думи относно парите. Парите за откупи се слагат в чували, разделят се на място между извършителите, след това се прехвърлят в рамките на едни неофициални, нерегулирани банкови е, системи. Понякога част от средствата се реинвестират в недвижимо имущество или в е, полулегални бизнес дейности. Някои от тях бяха споменати е, днес сутринта. Разчитаме най-вече на комуникационни данни. Ние разчитаме, с други думи, на информация между хората на място и е, съвместните екипи. Тази комуникация ни дава възможност да работим по-добре. Морското пиратство е организирана престъпност. То не е тероризъм. Няма доказателства за участието на терористични групировки, но има основания да се смята, че част от средствата от морското пиратство биха могли да отиват към Ал-Шабаб. Можем спокойно да кажем, че има функционална връзка между Ал-Шабаб и някои от престъпните групировки. Ако една престъпна група действа в област, която се контролира от военна групировка като Ал-Шабаб, ясно е, че те плащат нещо като революционен данък на, на тези управници от Ал-Шабаб. Има различни аспекти на справянето с морското пиратство – Африканският рок не е обект на действие само на Ал-Шабаб. Много близко се намират Йемен и Ал-Кайда на арабския полуостров. Съответно, връзки между тези е, групировки е, се осъществяват всеки ден. Има финансиране на обучителни терористични дейности и така нататък. Нека да не забравяме, че в миналото Съюза на ислямските съдилища, предшественика на Ал-Шабаб, порица морското пиратство като нещо, което не отговаря на принципите на исляма, но сега положението се промени и Ал-Шабаб промени своето отношение в тази връзка. Ако погледнем предизвикателствата, генерала спомена едно от тях – Обмена на информация е ключов елемент, като се има предвид колко различни заинтересовани страни са замесени тук. Това може да се окаже проблем. Европол се опитва съответно да подсили обмена на информация в рамките на операция Атланта. Сътрудничеството е оптимално, поне за сега, тъй като там участват големи професионалисти е, и от наша страна, и от страна на военните и много се радвам, че има такова сътрудничество и в рамките на UNFOR. За съжаление няма нормативна рамка, която да позволи пряк обмен на данни между нашата полицейска служба в Европа и мисиите в областта на общата външна политика и политиката на сигурността. Тоест, не можем да обменяме информация, преча ни нашата собствена правна рамка по отношение на мисиите по ОВППС. Ние сме полицейски служители, нашите сътрудници са военни, така че ние търсим винаги прагмат практическия, прагматичния подход, тъй като сме свикнали да използваме такъв подход. Ето защо бихме искали да има сътрудничество и обмен на информация, които да са максимално бързи между Аталанта, Юенафори и така нататък. Службата за външна дейност работи за такъв засилен обмен на информация и той ще бъде обсъден съвсем скоро на съответния форум. Ние е, се опитваме да работим с UNFOR всеки ден. Така приключвам. Благодаря за вниманието. И сега има ли въпрос? Има въпроси от госпожа Морве, господин Ньютън. Да, започваме с госпожа Морве. Благодаря ви за представенията. Както посочи председателят, Много се радваме, че имаме такива военни сред нас. Занимаваме се с престъпността и много често правоохранителните органи са тези, които са тук при нас, т.е. полицията, а не военните. Въпросът ми е следният. необходимостта и пропорционалността при предприемане на действия срещу извършители, срещу ем, престъпници. Прилагат ли се тези принципи при вас в същата степен, в която се прилагат ем, при полицията? Имате ли данни по въпроса? Мога да си представя как се случва всичко това. Невероятно трябва да използвате и огнестрелни оръжия. Какви са регламентите, които се прилагат към вас? Защото, що се отнася до престъпността, то тогава си има определени разпоредби за полицията в Европа и там е ясно какво може да се прави и не. Какви са вашите регламенти и каква е статистиката ви? колко престъпници са били убити по време на военни действия. Втория ми въпрос пак е свързан с тази тема. Ни кажете нещо повече за организираната престъпност и пиратството. Знам, че са сходни на други форми на организирана престъпност. Пак трябва да има власти имащи, които да ги подпомагат но онези, които вие като военни срещате, най-често са най-бедните, най-уязвимите елементи от тези групи. Предполагам, че те са сходни на е, обикновените продавачи на дрога по улицата в сравнение с босовете на наркопрестъпността. Тоест, това са хора, които не правят много пари. Поне аз така си мисля. Права ли съм, че това са най-уязвимите бранки, които извършват, разбира се, опасни престъпления. Аз не, не ги оправдавам по никакъв начин. Но чисто и просто искам да видя дали, дали е така и дали тези престъпници остават в ръцете на съответните правоохранителни органи. Господин Ньютон Дани, има думата, каза председателя. Благодаря. Първо се Радвам да видя една чудесна военна униформа в нашата комисия. Обикновено тук е доста скучно, освен ако някой от дамите не реши да сложи нещо по-бляскаво. Та, да. това национална униформа ли е или европейска униформа? Исках да ви опитам нещо древничко, защото вие работите в СВД, така че вероятно това е европейска униформа. Още два въпроса. Има пиратства и в Нигерия. Това е другата страна на Африка. Занимавате ли се изобщо? Какво се случва там? Някаква друга организация ли се занимава с тях или не? Другият ми въпрос има нещо, което направо ми настръхна косата. Има връзки с организирана престъпност в Европа. Хората в Сомалия, казахте вие. Това е наистина плашещо. Имате ли повече информация по въпроса? А, организираните групи в Европа организират хората в Сомалия или каква е връзката? Какво правят заедно? господин Сташни. Благодаря. Благодаря, господин генерал-лейтенант. Е, благодаря и на други оратор за ценните идеи. Често се виждам с генерала в Комисията по отбрана и сигурност. Поздравявам ви за Аталанта, защото това е една видима операция. Всички знаем за нея. Много връзки има с това, което правим тук днес. Знаем, че това е едно начинение, което, ако е успешно, се разраства. Ще продължите да инвестирате в едно успешно начинание, за да има още повече успехи. Радвам се, че Атланта на източния бряг приключва. Ще има по-стабилно, надяваме се, правителство в Сомалия ще има дейности. Но може и да има и промяна. И аз ще свържа това а, с въпроса, който зададе колегата преди мен. Те може би се местят на изток. Знаем какво случва в Мали, знаем, че организираната престъпност си сътрудничи, защото имат общи интереси. Занимават се с транспорт, с контрабанда на, на, на хора, на, на органи, на, на, на, на, на, на дрога. И, и крайния пазар е Северна Америка, Европейския съюз, както и други части на света. Така че винаги има такъв тип сътрудничество. Има дали такъв тип безпокойство, че онова, което се случваше на източния бряг, в източна Африка, е нещо единично или е нова тенденция? която ще бъде много обезпокоителна. Какви са възможните варианти и проблеми, свързани с такъв проблем? Сега за пари говорихте. Много се радвам, че споменахте парите, защото аз се питах откъде ги взимат тези пари. Знам, че ги получават кеш тия пари. Как обаче да следим парите? парите трябва да бъдат следени. Виждаме там, където има повече бизнес, повече просперитет. Ще трябва да се стигне до онези местни водачи. Те са малцина, едва ли са повече от десетина или, или аз не знам. Но не са много, не са стотици. Трябва да стигнем до тях и да намалим техните печалби, защото когато се намали печалбата, дейността се прекратява или се търси нов регион. И може би това, което се случи в Източна Африка, е точно доказателство за това. Благодаря. Госпожа Валери Манумът. Имам съвсем, два, съвсем а, кратки коментара, два коментара може да ви се сторят старомодни, но след като чухме новините от Германия, можем да кажем, че борбата срещу пиратството е свързана с борбата с бедността и ако нищо не се направи, то тогава най-вероятно резултатите ще бъдат същите. Има една сива зона тук, чисто правно погледнато. Може би си спомняте, че имаше случай в Хамбург, в Германия. А, имаше дело срещу обвиняеми по въпроса. Видяхте колко беше трудно да се осъдят тези лица по международното европейско право. Така че може би ще е по-добре да се занимаем с изкореняването на бедността. Другата тема, която искам да засегна, можете ли да ни кажете нещо за вашия опит? Не трябва ли да има Европейска прокуратура? Една прокуратура, която да е сходна на прокуратурата в САЩ. Не същата, но, но сходна. Имате ли подкрепа? Искате ли допълнителна подкрепа? Нужно ли е да има такъв а, прокурор? Сега и аз ще задам няколко въпроса, казва председателят. Генерал лейтенант, говорихте за капитана на кораба, който е под флага и съответно правото на съответната държава, чийто флаг се вее на този кораб. А ако този кораб е флаг по удобство, мисля, че така се нарича. Голямата част от тези кораби са собственост на европейски дружества или американски дружества. Разбира се, могат да бъдат и от други части на света, но голяма част от тях, не знае какъв процент, летят, извинете, плават с панамско знаме или друго, което им е удобно. Каква е отговорността на тези дружества които вдигат такъв флаг, имат юрисдикция на Панама. Но не чакат да ги спасява панамската флота, когато имат проблеми в Сомалийския залив. А тези пък държави, които предоставят флага си, какво можем да направим за тях по международното право? Вторият ми въпрос е следният. четох за изхвърляне на опасни вещества в Сумалийски води. Това се прави от трети страни. Имаше и коментари дори за ядрени отпадъци и други отпадъци. Част ли е това от вашия мандат? И ако беше част, ще помогне ли на борбата срещу тези феномени, ако подпомагате върховенството на закона в тези води, които като че ли не се радват на върховенство на закона и се възползват мнозина от това, че там няма законов ред. И така, третият ми въпрос – използвани, говорили, извинете, имало ли е дискусии за използването на безпилотни самолети? Ще помогнат ли те при такъв тип морски операции? Господин Костър сега. Обменът на информация. Знам, че част от информацията е класифицирана, така че въпросът ми е общ. Става дума за прилагането на а, споразумението за проследяване на финансирането на тероризма. Когато подписахме такова споразумение с САЩ, там основно за борба с тероризма се говореше. Но споразумението е свързано и с сериозни транснационални престъпления. Ние предоставяме много информация на САЩ, Европол предоставя тази информация, разбира се, на САЩ, и получаваме улики а, в замяна. Сега не казвам да ги цитирате конкретно, но питам, използваме ли това споразумение максимално и оптимално, за да се борим с финансовите престъпления, защото точно с това се занимаваме, с пиратството и връзките с финансовите правонарушения. И накрая един коментар – Европол няма изпълнителни правомощия и до известна степен е ограничен в типа информация, която може да подава а, по съдебни а, дела. Европейският парламент пък иска да извършва по-голям надзор върху работата на Европол. Може би ще има и промени в договорите първо ще дам думата на генерала и след това на господин Костърс. Господин генерал. Благодаря. Благодаря ви за интересните въпроси. регламентацията на работата на военните и използването на сила. Много сравниме нашата работа с тази на полицията, защото много стриктно са регулирани нещата. Кога може да се използва сила и кога не. За всяка мисия Имаме мандат от съвета като работещи към Европейския съюз на национално ниво. Също националните командири получават мандат, които ограничават а, техните правомощия по а, начина на водене на военни действия. И тези, този, тези правила за водене на военни действия трябва да отговарят на мандата. Могат да бъдат различни в зависимост а, от различните мисии на военните. Същото се отнася и за корабите, и за самолетите по Аталанта. Те също имат правила за водене на бойни действия, които ясно определят при какви условия ви се позволява да използвате въоръжението си и изобщо сила да използвате. Ако прехвърлите мандата си, вие самия ще бъдете обект на съдебно преследване ако има ранени, независимо дали от наша страна или от пиратите, веднага се прави разследване от правоохранителните органи а, по съответния инцидент. Много примери има такива. Проверява се веднага дали действията са отговаряли на правилата за водене на бойни действия. Дали имам статистика в момента? Нямам статистика. Може би бих могъл да ви намеря някакви цифри, ако навляза по-надълбоко. Имало и пирати, които са били убити по време на военните действия. Винаги обаче се проверява какво точно е направено и това се извършва от правоохранителни органи. Военните имат мандат да използват а, сила по тези правила, които споменах. Голямата част от корабите имат на борда си а, съответни служители, които са от правоприлагащите органи. Някои от тях трябва незабавно да се свържат национално с, с своите агенции, други пък имат, както казах, на борда такова лице, такъв служител от правоохранителен орган много случаи тогава е много лесно, защото това лице също участва при събирането на доказателствата. На всеки кораб има стриктни правила за това как да се съберат уликите и доказателствата. И това се прави по правилата на Интерпол, така че се използва един и същ формат. Уликите трябва да бъдат събрани по един законосообразен начин, иначе съдът ще ги отхвърли като доказателствен материал. И опитът показва, че улики събрани от Аталанта и използвани в много съдебни дела по настоящем, 140 пирати в момента са обект на съдебно преследване, Голям част от тях вече са в затвора, между другото, но нямам точни цифри. да, срещу тях се използват такива улики, които са събрани от, събрани от Аталанта. И за мен това доказва, че те се правят по законосообразен начин, иначе съдът ще ги обяви за недопустими. Това беше по първите два въпроса, които ми зададохте. След това Ще го сравня с трафикантите на дрога и наркобароните. Също се отнася и до пиратите, които са в морето. Част от тях са бивши рибари, други са чисто и просто авантюристи, които идват от другаде, които искат да изкарат бързо много пари. Ръководителите на отделните кланове обикновено никак не харесват това, че младите отиват в морето, за да изкарат повече пари, отколкото ако останат на брега и ловят риба. Една от причините, поради които младите стават пирати, е бедността. Ако прескоча сега към въпроса за бедността, да, съгласен съм. Да, трябва да се борим с бедността. но мандатът ни е да извършваме мониторинг на рибарството. Сомалиците се оплакваха, че има пиратство, защото европейски рибари използват по-модерни кораби и това е нелоялна конкуренция. Фактите обаче са, че няма незаконен риболов в района. Не казвам, че няма бедност. Има пиратство обаче. Защото така могат да се изкарят повече пари. Сега организираната престъпност по-общо. Това, което правим, и Европа прави същото, Опитваме се да видим каква е основната причина за възникването на организираната престъпност. И за нас, ако погледнем пиратството, каква е основната причина защо има пиратство? Каква е причината? Отговорът е, че е, може да се прави по-добър бизнес от страна на лидерите, които инвестират в пиратство. И тогава какво е основното? Основното са тези лидери – и за тях е ясен економическия подход. Защо продължават да инвестират, защо продължават да плащат на тези бедни сумалийци, тези суми, които не са много високи, но са доста по-високи от която и да е друга професия в Сомалия. Причината е, че лидерите продължават да печелят достатъчно добре, когато теглят чертата. Какво правим? когато имаме ниски разходи и големи ползи, трябва да се опитаме поне да увеличим рисковете и разходите, а другите пък да работят по печалбите. Там това е доста трудно. Това е отговорност и на, и на фирмите, които в крайна сметка имат тези кораби. След това господин Дан, много ми хареса въпроса ви за униформата ми. Вие сте британец. Както знаете, нямаме натовски униформи, нямаме европейски униформи, защото всяка отделна държава членка е, запазва своето право на националната си военна сила. Аз съм холандец и аз съм национален експерт, който е командирован в Европейския съюз. Като Европейския съюз Е, разрешаваме проблеми, когато има заплаха за националните интереси, на която и да е от държавите членки. И тогава защитаваме тези интереси като представители на отделните държави членки. След това, пиратите в а, Нигерия. Аз мисля, че не са свързани. Не зная какво се случва, но чисто военно аз не мисля, че има връзка. Трябва да се следи обаче случващото се, защото това може да се окаже заплаха за интересите ни също. След това връзките с Европейския съюз. Трябва да нюансирам малко изказването си. Цифрите, които имаме, показват, че много от парите остават в региона. Има доказателства, че част от парите излизат от региона и към Европейския съюз също. Нова тенденция ли е пиратството? Един от въпросите, който ми се зададе, не. Няколко хиляди години има такъв проблем. През изминалия век имаше голям проблем другаде Излякохме полуки и се опитваме да ги прилагаме. Трябва да се борим с тях по море, но да разрешим проблема на суша или по суша. Парите, откъде получават средствата, участи и колегата ви отговори, господин Костърс. Не е лесно да се проследят парите, ако те са в брой. Ако трябва обаче да си закупуваш от големи фирми това, което ти е необходимо, може да се опитаме там вече да проследим финансовите потоци. Много е трудно, не е част от моите задължения и е, успех на Интерпол и Европол, които се занимават с тази тематика. И след това ще отговоря на немски. Благодаря ви, госпожо, за въпроса, който зададохте. Е, връщам се на английски. Има проблем, но има нещо, а, което казах по-рано. Който може да изкара повече пари от която и да е друга професия, която би извършвал, законна професия, би се насочил към това да изкарва повече пари. И, и няма, няма как да не е така. Един друг аргумент е кой дава своята подкрепа на всичко това. Защото много пари се инвестират в борбата срещу бедността, подпомагането на гражданите, там където има хуманитарни кризи и това ще продължи без ефект, ако няма сигурност. Така че трябва да помогнем на сомалийското правителство на национално ниво, но и регионално ниво да създаде сигурност. И точно това се опитваме да направим. Борейки се с пиратите. Пиратите само един от елементите. Трябва да се обучават крайбрежните сили, силите за сигурност, морските патрули. И защо да имат система за сигурност, включая места за лишаване от свобода, с качество, което да бъде достатъчно високо, за да можем да им предадем пиратите, защото те трябва да спазват нашите норми. Борбата с бедността е един от елементите, защото когато има сигурност, то тогава вече ще може да се разработят и други възможности, като създаване на работни места и така нататък. И това е силната, силата на Европейския съюз и затова обичам работата си, мога да работя с всички други, които трябва да изпълнят своята роля, за да можем да разрешим а, проблема. Господин председател, зададахте ми въпрос за знамето, под което плава кораба. Това е много трудно. Има много кораби, търговски кораби, които принадлежат на определена компания, понякога екипажа от 5-6 различни националности. А, каква е отговорността на фирмата? имаме практики за най-добро управление и в Атланта се опитваме да разпространяваме тези практики сред всички фирми. Очакваме от тях да спазват тези най-добри практики. Как най-добре да предоставя да е сигурност на кораба, на екипажа, как да се спазват определени маршрути, да не се минава през зони, които не са контролирани от нас или други партньори, а, които имаме да има системи, при които, ако има атака, екипажа може да се възползва от определени а, инструменти е, или да се затвори екипажа в помещение, за да може ние по-лесно да нападнем пиратите, които са на борда. В началото нямаше голямо желание да се спазват такива правила, защото те обикновено са скъпи, но имаме вече случаи, в които застрахователни фирми отказват застраховка, ако не се спазват тези правила. Така че застрахователната премия се повишава, ако те не се спазват. Това е много важно и в борбата срещу пиратите. И още нещо. Колкото до различните фирми, в повечето случаи те трябва да плащат откупите. Но всичко, което се отнася до съдебното преследване, то е в ръцете на страните членки. На законните правоприлагащи органи, които следват своите приоритети. Ако, примерно, един военноморски кораб залови пирати, страната членка, на която принадлежи, трябва да реши дали иска да ги съди. Примерно, ако вземем моята страна, Холандия, ако бъде нападнат холандски кораб и а, бъде спасен от холандски военен кораб, несъмнено военното преследване ще стане в Нидерландия. Но разбира се, има и много по-трудни случаи, когато имате кораби, които плават под различен флаг. Питаме а, страната, по чийто флаг плава кораба. Дали иска да а, осъществи съдебното преследване. Но също има и трети страни, които са заинтересовани, защото а, голяма част от екипажа са техни граждани. В някои случаи те биха искали да съдят пиратите. Търсим най-логичният изход. В някои случаи Оказва се, че никой не иска да съди пиратите. Но независимо от това, не смятам, че би, би се оказало безполезно тяхното залавяне, независимо от това, че никой не иска да ги съди. За дъмпинга това не, не е в рамките на нашия мандат, не работим по този въпрос. Обаче имаме право да следим риболова и да установяваме кога се провежда незаконен риболов. Имаме кораби, които имат възможности да наблюдават това, което става в риболова в тези води. Разбира се, това става не само от корабите, но и от патрулиращите и разузнавателни самолети. Благодаря много за вашите много подробни и пълни а, отговори. Имате думата. И вие за отговор. А, господин Костерс. Искам да попитам дали а, ФБР а, също а, участва по някакъв начин в тази работа. Може ли да кажа нещо по този въпрос? тъй като сме на време, мога да дам, а, мога да дам и а, думата за допълнителни въпроси, но моля бъдете кратки. Казахте, че сте а, преследвали съдебно 140 а, пирати. А, това дали са само онези, които са физически са участвали в нападенията или също и други членове на тези пиратски банди. А, може би господин генерал може да отговорите на тези два въпроса, колкото може по-кратко и след това ще дам думата на господин а, Костерс. Необходима е организация на подобна за сега, за сега още не сме, което да може да сътрудничи по-широко, но сега, за сега все още всичко е в рамките на, в рамките на суверенитета на страните, които участват. А, ние, и нашия мандат е формулиран от съветът. А, въпросът е къде е, се осъществява съдебното преследване. А, когато имаме доказателствен материал в Маврици или в Сейшел а, или Сейшелските острови, тогава а, го използваме. Но фактически преследваме преди всичко извършителите, т.е. онези, които сме заловили в акта на пиратство. Те са онези, които са обект на, на преследване, защото срещу тях имаме само доказателства в повече случаи. Господин Костерс, благодаря. Разбира се, няма да повтарям това, което каза господин генералът. Но трябва да кажем, че пиратите не са особено високо в социалната стълбица. Много, най-често те са бедни, бедни пирати, а бедни рибари. преди няколко седмици се опитаха, например, да абордират една да вземат на една а, испанска фрегата, но бяха веднага залови, заловени. Те ще бъдат в случая съдени в Испания. Да, разбира се, става дума за съчетание на бедност и други фактори. Няма едно единствено решение на явление като пиратството. Трябва да видим откъде произхожда пиратството, какви са неговите корени. И всичко това трябва да бъде част от един по-широк пакет от мерки, от решения, които могат да ни помогнат да се преборим с това явление. Разбира се, необходимо е участието на сомалийското правителство. Е, трябва да се вземе предвид и сомалийската диаспора, нещо, което генерала спомена, защото стана дума къде отиват средствата от пиратството. Е, не беше спомената сомалийската диаспора. Има е, голям брой сомалийци в много страни на Европейският съюз, но също така и в самият район. Ако погледнете, примерно в Найроби, столицата на Кения, там има половин милион сомалийци. Значи там голяма общност сомалийска съществува. Въпросът беше а, европейските прокуратури как действат. Ако погледнете съвместните екипи за разследване, а, би трябвало страните членки да поемат така водещата роля а, в преследването. В този случай, за който ставаше дума, а, трябва холандските прокурори да играят водеща роля, защото германските прокурор, германската прокуратура няма такава юрисдикция в открито море. Докато Холандската прокуратура има такава, такива правомощия. Станало дума за пирати, за пиратството, че то е старо. Е, едно време някои пирати са били легализирани, така да кажа, и станали част от военноморските сили на съответните страни. Кога става дума за юрисдикцията, европейските е, прокурори могат да действат. Разбира се, кога, ако имаме Европейска прокуратура, тогава нещата биха били по-различни. Но все пак, е, според мен, е, остава в ръцете на националните прокурорски органи, националната юрисдикция и в рамките на националното законодателство да се преследва те. И е, бях, беше ми зададен въпроси за програмата за проследяване на финансирането на тероризма. Винаги трябва да търсиме връзките с тероризма, къде те съществуват. И в рамките на тази програма трябва да докажем, че съществува връзка, да преведем доказателства. И тази връзка трябва да бъде доказана в рамките на съвета. Американците, ако са установили такава връзка, трябва да установят, че съществува такава връзка между пиратството и тероризма. Тоест, ако установим подобна връзка, например, че подозираме, че някой от пиратите е свързан с Ал-Шабат или пък с Алкайда в Арабския полуостров, несъмнено ще действаме. Но не можем да използваме тази система за борба с международната, сериозната международна престъпност. Защото става дума за програма за проследяване на, на, на финансирането на тероризма. Подобно е положението с риболова. Сега, какво друго ме питахте? Нигерия. За сега не виждаме някаква връзка с Нигерия и пиратски актове около бреговете на Нигерия. Има, там говориме не за пиратство, а за грабежи по море. Много пъти корабите са, когато акостират, от сушата идват хора, качват се на кораба, открадват каквото могат, понякога взимат заложници за, за откуп. Или пък отнасят товара на кораба. Но в момента а, а, не говориме за тези инциденти като пиратство. Мисля, че се опитах да отговоря на всички въпроси. Благодаря. Благодаря. А, и така, а, и, и ме накарахте да се върна до 16 е, век, а, когато и холандците, и други а, имаха а, много общо. А, а, особено около остров Суматра а, се водеха тези дейности. Не знам дали има някакви други разяснения, които са необходими, които е необходимо да се дадат. Госпожа Морвае, благодаря. Малко съм разочарована, макар че беше изключително интересно. Нашата задача е организираната престъпност, с други думи престъпни организации. Нашата цел е да проучим организирания характер на престъпността и да се преборим с нея или поне да се опитаме да го направим. Струва ми се, че вие поставяте ударението върху пирата. А както на няколко пъти казах днес след обед, пирата обикновено е беден и уязвим човек. Той е физическия извършител на престъпление, зад което се крият много властни хора, които печелят страшно много пари. Липсващата връзка ме интересува. Казахте, че сте проследили. Госпожо Марвай, прекъсва председателя. Разбрахме ви. Извинявам се, че толкова се отклонявам. Първо, аз съм член на тази комисия, обаче и второ, ако сме до 6.30, искам да използвам времето. Извинявам се, разбирам, че твърде много се отклонявам. Мисля си обаче, че ако целта на комисията е да говори за организирана престъпност, то ние трябва да говорим за организирана престъпност. Разбрахме ви, каза председателя, за пояснение. Кой иска да даде отговор? Господин Костърс. Морското пиратство се организира в а, една област, която е под контрол на Ал-Шабаб. В момента няма полиция, няма юрисдикция на никого в този район. Големите риби няма да ги намерите на корабите. Те са на сушата. За момента няма възможност да се отиде на сушата и да се арестуват тези хора на място. Никаква възможност няма. Първо, ние като Европейска полицейска организация Нямаме юрисдикция. Ние не сме първите, към които трябва да се обърнете. Но така или иначе, ние не можем да отидем там и да арестуваме някого, защото нямаме право. Въпросът е изключително проблематичен. Защо се прави анализ? Чрез анализ на информацията и разузнавателните данни, ние можем да стигнем до заключението, че един от големите риби се измъква по някакъв начин, ще се опитва да излезе от бизнеса и да отиде някъде другаде и тогава можем да го арестуваме. Но нямаме правомощия да действаме в Сомалия. Благодаря. Генерал Лейтенанте, искате ли да кажете нещо? Всъщност това е основният въпрос. Той е свързан с решаването на проблема – не трябва да се борим с пиратите само в морето. Е, същото е и при арестуването на наркотрафиканти и да арестуваме някои от тях, ако другите продължат своята работа, ще им се плаща така или иначе. В основата на проблема се крие пиратството като организирана престъпност. Кои са причините за пиратството? Защо хората се заемат с него? И тук въпросът не се свежда само до лидерството, но и до свободния избор на тези лица. Те правят своя избор и се вземат с престъпна дейност, но знаят, че това е незакон. Една от причините, освен това, е липсата на правоприлагане. Няма сигурност, няма управление, няма правителство, реално действащо такова и има голяма бедност. Така че виждате, че ще става въпрос за цяла поредица от фактори, сложни по своя характер, които се крият зад това пиратство и ние се опитваме да решим проблема като Европейски съюз. Да решим всички тези проблеми. Военните обаче играят само частична роля. Аз нямам на разположение инструментариума, да арестувам или обезвредя големите риби. Ние обаче можем да действаме като правоприлагаща организация. Европейския съюз в а, цялостния си облик, съвет, служба за външна дейност и така нататък може да направи нещо. И мисля, че сме направили крачка на напред, когато комбинираме различните инструменти, с които разполагаме, но вие сте права. Трябва да се вземем с ръководителите на тези престъпни групи, онези, които инвестират парите и получават парите, онези, които се възползват от бедните хора и ги карат да се вземат с пиратство. За този проблем още нямаме решение, но се опитваме да направим нещо. И ако успеем да осъществим координацията и обмена на информация между нас и Европол и получим данни за ръководителите на тези групи, ще направим крачка напред, така или иначе. За момента обаче нямаме решение на проблема с липсата на реално управление в Сомали. Ние можем да се занимаваме с координация, с развитие. Започваме да изграждаме основите на едно добро управление, така или иначе. Благодаря, каза председателя. Нещо друго има ли? Няма. Точка разни. Няма никакви точки разни. Значи, ако не искате да кажете нищо друго, следващото заседание ще бъде тук на 18 март от 3 до 6.30 и на 19 март от 9 до 12.30 и след това от 3 до 6.30 след обеда. Благодаря генерал лейтенанте, благодаря на господин Костерс, благодаря на всички за това, че бяха наши гости и ни слушаха. Довиждане.